Again for your patience. I'm sorry about the... Благодаря ви. Извинявам се, че е толкова неудобно всичко това. А, така че... Така се работи. Опитваме се да преодолеем всичко това, за да работим. Нека да продължим от тук насетне към втората част. Както заявихме, втората ни сесия на днешната ни работа между парламентарната международната конференция имаме обмен на становища за въздействието на COVID-19 върху върховенството на закона и основните правила, както и демокрацията. Да, да, да, зная. Да, подновяваме работа си, нали го казах? Казах го. Очевидно е, сме че сме имали пауза. Това се дължи на условията, на слотовете, на стаите, на преводачите, всичко. Сега обаче имаме още време, имаме час. Ако не се лъжа, на първо място ще проведем дискусия за демокрацията, основните права, върховенството на закона и, както казах, мерките, взети от държавите членки във връзка с COVID-19. Също така имаме много уважаеми от нас оратори. Започваме с професор Лорен Пек от Middlesex University и Филипо Донати, който е председател на Европейската мрежа на съветите по съдебните въпроси. Ще дам думата на първо място на господин Пек или Печ за не повече от 7 минути. Моля, заповядайте. Много ви благодаря. Дадаха ми 5 до 7 минути, за да направя оценка на новия доклад и това и ще направя. Няма да обсъждам мерките COVID-19 сега. Ако трябва най-общо да кажа какво мисля и да дам оценка с едно изречение, става дума за новия доклад за върховенството на закона, ще кажа, че да, и този доклад, този цикъл на докладите не само подобри значително следващото издание, но като че ли няма да попречи на по-нататъчно по-нататъчни проблеми с върховенството на закона. Годиш, е, докладите по държави, така както са направени, може би създават повече проблеми, отколкото разрешават. Сега не искам да кажа, че в дългосрочен план този нов цикъл няма да доведе до положителни резултати и по-специално можем да очакваме положителни последствия от факта, че най-вероятно ще имаме редовни дебати и дискусии за значимостта на върховенството на закона, което е добре. Но сега ще използвам времето си, за да ви дам един списък с някои от слабостите, които направиха положението доста по-лошо, отколкото да го подобрят. Нека да кажа първото, което забелязах като слабост. Докладите, аз говоря за хоризонталните доклади и докладите по държави, искат да дадат една обща картина и не свързват точките. Също така не дават хоризонтална оценка на всяка държава членка дали спазва върховенството на закона, независимо от информацията, с която се разполага и многото индекси, които могат да се използват за тази цел. Това е първата слабост. Втората слабост – използването на дипломатичен език, който увеличава риска да продължат сериозните нарушения на върховенството на закона. Какво имам предвид? Например, думата реформи се използва за да се описват очевидни нарушения на правата на човека или думата concern, тревога, за да се опишат практики, които са истински нарушения на правовата държава. Също така в докладите не се казва, че всички нарушения са от едно и също естество. Например, в някои държави нарушенията на правовата държава са били системни и нарочни. Целта там е била да се създаде еднопартийна държава. Можем да ги наречем електрокрации. В някои случаи докладите просто отказват да признаят също неудобни факти и авторитарни развития. Четвърта слабост името на се отговори на тези двойни стандарти, Европейската комисия третира по един и същи начин различни ситуации и прави е, грешки в категориите. Например, комисията не посочва е, количествата и качествената разлика в държави, където количествената разлика, където националните власти системно автокритизират държавите си. Това помогна на авторитарни управници да стигнат до огромни измерения. На пето място, пета слабост, този нов цикъл на отчетост сам под себе си няма да предотврати уронването на правовата държава, което е системно. Авторитарните управници по никакъв начин няма да се възпрат от тези незадължителни доклади, които се опитват всъщност описват какво вече се е случило. Новият механизъм не е превентивен инструмент. Той не предлага никакви препоръки, не дава крайни срокове и така нататък. Всъщност, в един от случаите поне мина седмица и след излизането на този доклад и веднага след това едно от държавите членки наруши едно от нещата описани в него и без въобще да я интересува. Още нещо. Производството на всички тези доклади като че ли канабализира фокуса, енергията и ограничените ресурси на Европейската комисия, като много бавно се реагира по прилагането и изпълнението, дори когато има драматични развития или пък незачитане на решения на съда, които са задължителни. И накрая трябва да кажа, че Европейската комисия трябва да наистина да преоткрие ролята си а, на пазител на учредителните договори, а не само наблюдател на учредителните договори. Както много експерти предупреждаваха последните години, както и аз самия, във времена на такива огромни проблеми, това от което имаме нужда е не повече доклади или планове за действие или диалог с автократи. Това от което имаме нужда са бързи правни действия и финансови санкции, за да се попречи на това авторитарната държава да гангренира в Съюза. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря, професор Пек. Сега ще дам думата на Филипо Донати, председател на Европейската мрежа на съветите. Заповядайте. Имате 5 минути. Защото ще продължим след това с COVID-19. Заповядайте. За мен е чест да говоря пред тази публика, аудитория днес. Няма да говоря за влиянието на COVID-19 върху законовия ред. Ще е, се спра на ролята на Европейския съд, ролята, която Европейския съд играе и е, върховенството на закона. Европейския съд е една група съдии, асоциация на съдии. Тази институционална мрежа, която представлява националните институции, има за цел да гарантира независимостта на съдебната система – и да гарантира независимостта от съдебната система от е, другите е, клонове на властта. Като целта е да имаме независими и отчетни съдебни системи в Европейския съюз, което е, означава безпристрастни съдилища. Европейския съд работи системно за развиване, развитие и разпространение, налагане на стандарти и насоки е, за съдебните системи, като се стреми също така да засили въздействието на съдебните системи на Европейския съд върху съдебните системи в държавите членки с цел да, подред, да подобри общата е, правоприлагане в Европейския съюз. Ние от 2014 година си сътрудничим с Европейската комисия по таблото за е, резултатите по отношение съдебната независимостта на съдебните системи в Европейския съюз. като се предвиждат съответно дисциплинарни процедури, е, по-бърза процедура за назначаване на съдии. ние се опитваме да очертаем правната рамка, в която държавите членки е, могат да е, действат, както и съответната функционална, а, финансова рамка за това това трябва да бъде ключова, ключов институт на независимата съдебна система. Ние следим изпълнението на европейското право и по-специално в областта на е, сигурността и е, правосъдието. Без е, съдебна независимост няма да има изпълнение на европейското законодателство, такова каквото трябва да бъде. Това ще подкопае уважението и на, към е, демократичните институции и доверието в тях. Една е, демократична държава, в която има върховенство на закона, трябва да почива върху точното и правилно тълкуване на задълженията и отговорностите на всички в тази държава. Съдебната система трябва да бъде призната и в европейски, и в национален план като независима такава. Европейския съд Европейската мрежа на съветите е, за съдебни системи се занимава именно с това. Ние се стремим да изиграем, да свършим своята работа в този в диалога между Европейския съюз и държавите членки и техните съдебни системи съдебните мрежи са представители на съдебните системи. Тази съдебна мрежа включва представители на, на съдебните системи от държавите членки. Националните Нашата организация насърчава европейските институции да работят за централната роля на съдебните системи в държавите членки. Ще приключвам, защото разбирам, че времето ни притиска. В заключение ще прочертая, че Европейската мрежа обединява усилията на Европейската комисия и държавите членки системно да откриват и е, идентифицират е, отклонения от е, европейското право. Това трябва да е един продълж... продължаващ, продължителен процес с цел да се отстранят недостатъците. Европейските хуманни институции трябва да използват други мерки на високо равнище и Европейския съд да бъде краен на мярка. Това е съвместна отговорност на всички правителства, държавите членки. И с това ще допринася всяка държава членка към това да се зачита европейското право на национално и европейско равнище. В тази рамка нашата мрежа е готова да предостави е, ваши съвети и е, да ви даде, окаже съдействие. ECJ, now... Благодаря ви много и сега започваме с въпросите и отговорите. Нека нищо, нека ви припомня за значимостта по минута и половина на човек, членове на националните парламенти и членове на Европейския парламент, които са запознати с говоренето в една минута, така че искам да ви вместя всички. Иначе ще имаме проблем с третия кръг на тази сесия, който ще се занимава с COVID-19 и спешните мерки. Започваме с Федерико Конте от Камерата на депутатите. Господин Конти, Заповядайте. Виждам, че имате името като вашия премьер. Същото има. Заповядайте, господин Конти. Не може да се включите ли? Еми, явно няма да стане. Преминаваме нататък. Европейския парламент. Една минута. Крис Питърс. Колега, свързан ли сте? Крис Питърс, свързан ли сте, господин Петърс? Не сте свързан и той не е свързан. Добре, продължавам нататъка госпожа Фара Карими от Нидерландия. Фара Карими, там ли сте? Nope. И тя не е свързана. Глен Бедингфилд от Малта. Глен Бедингфилд? Глен Бедингфилд. Yes, you are Thank connected. You. А, вие сте свързан, заповядайте. Благодаря ви. Аз замествам колегата и колегата Касталдо, който представлява правителството. Ще започна че Малтийския, с това, че Малтийския парламент подкрепи идеята на комисията да има механизъм за върховенство на закона. Ако погледнете доклада на Европейската комисия, ще видите какви усилия е положила Европейската комисия. Погледнете само обема и начина по който се проведе той. Трябва да кажа, че като държава ние приветствахме признаването и на положителните развития в нашата страна. Нашата страна е спомената в положителна светлина като правителство. Ние искаме да продължим да подобряваме, да развиваме, да гарантираме върховенството на закона в нашата страна Направихме някои промени, които минаха и през парламента единодушно. Искам обаче да благодаря на Европейската комисия за подкрепата, както и на другите заинтересовани страни, като Венецианската комисия, за съветите, за подкрепата, които бяха получени по време на това пътувано. Ангажимента ни за добро управление продължава. Това е изключително важно за нас и ние а, сме решени да действаме. Ние като държава Вярваме в това, че трябва да имаме силно правителство, силно върховенство на закона, добро управление. Това е целта ни. Съсредоточени сме, искаме да направим така, че като държава ще продължим да се съсредоточаваме, за да постигнем целта да имаме супер върховенство на закона и супер управление. Благодаря. Сега разбираме, доколкото разбираме, господин Питърс е, е на лице. Е, сега ще успеем ли да установим връзка? Господин Питерс от Европейския парламент. Извинявам се, имаше известен проблем. Преди всичко да благодаря на ораторите. Много интересно и много е, важна дискусия. Имам три кратки въпроса, както обикновено. Как да насърчаваме разследващата журналистика в Европа? Това е много важно, за да се поддържа върховенството на закона и да се налага върховенството на закона, за което говорихме днес след обед. Второ, доволни ли се от това, че в доклада на комисията Либе става дума за свободата на медиите и а, има текстове в а, този документ, е, които много остро поставят въпроса за защита на журналистите, разследващите журналисти. Дори се говори за използването на частни е, детективи, за, които да покриват, така да се каже, е, разследващи журналисти. Това е конкретен въпрос към е, професора. И после, как да възстановим доверието на хората в значението, решаващото значение, жизненно важното значение на върховенството на закона. Сега да минем да се върнем към Фара Крани, която, Карими, която представлява Нидерландия. Тя на линия ли е? Не, няма сигнал. Минаваме към европейския депутат Петър Витанов. Ще можете ли в една минута да се вместите, Петър Витанов? Благодаря, господин председател. Благодаря да ви благодаря за организиране на тази среща с националните парламенти. Като бивш депутат в нашия парламент знае колко важно е това за запазване демокрацията и върховенството на закона. Такива инициативи са много полезни, защото би трябвало да въвличат още по вече националните парламенти. Механизма, който е, заложи комисията в първия годишен доклад, е, използват дипломатичен език, който дава възможност на някои правителства да се е, промъкнат е, и в е, края, накрая би трябвало да постигнем. Постигнете в доклада задоволителен компромис по спазване върховенството на закона и начина по който ще се санкционира в следващите години нарушения. Сега, е, Софин Твелт, е, на линия ли е Софин Твелт? Да, тук. Да, тук съм. чувате. Благодаря ви за втората част на тази сесия. Благодаря на двамата оратори. Мисля, че критиката на професор Пех е оправдана. В същото време не гледам така песимистично като него. Годишният доклад никога не е целял да бъде механизъм за санкциониране. Това е един предотвратяващ механизъм, който може да оправдае санкции, които да се наложат по-късно. Като първи годишен доклад смятам, че този доклад е много добър. Разбира се, вие сте прав, той трябва да стане много по-силен, много по-широк, да включва всички елементи на член 2 и трябва да се разглежда заедно с механизма за условие, поставяне на условие каза го и при предишния кръг. Този механизъм не е механизъм за налагане на санкции. Условието означава всяко един разход да бъде мерен по стандартите на върховенството на закона. Следващото годишния бюджет или ще бъде преценяван така. Така че се надявам Европейската комисия да бъде много строга до година, защото единственото, което ще ни помогне да държим на основните права и правовата държава е политическата воля и да имаме нужда от много повече в съвет и в комисията. Благодаря ви. Сега давам думата на Гуендолин Делбос Корфилд. Гуендолин, заповядайте. Да, благодаря ви. Малко съм изненадана, за това се движа. Моят въпрос е какви са инструментите във всяка държава членка? Какви инструменти могат да използват националните парламенти, за да се принудят правителствата да действат на европейско ниво и да накажат нези държави членки, които не слагат върховенството на закона на първо място? как могат да се използват националните правила, за да може да накарат съвета да действа, особено когато единодушието ни блокира в голямата част от работата и по член 7 и по други процеси. Благодаря ви. Thank you, Gwendolyn. Now... Благодаря, Гвендолин. Ядвига Вишневска. Една минута. Не е на линия. Коста Саванитис. Коста Сарванитис. Свързват. Връзката се получи, да. Благодаря. Благодаря най-сърдечно за това, че ми давате думата. Искам да засегна темата за независимостта на правосъдието и контрола върху прозрачността на масовите медии в рамките на Гърция, но също така и що се отнася до свободата на пресата и на журналистите. Като цяло, аз мисля, че от първия ден в Европейския парламент винаги се подчертава, изискването за спазване на тези принципи. И това е посочено и в доклад за Гърция. Това е едно от основните права, свързани с върховенството на закона в Гърция. Ние трябва винаги да посочваме по тази причина важността на тази тема. Нещо обаче не е включено в доклада за Гърция и повечето от вас със сигурност са чули за него. Има систематични нарушения – на принципа на правовата държава, на върховенството на закона и също така на начина на функциониране на държавата. Ние сме чували името Лопаки, но има и други е, имена в Европа, свързани с е, прокурори, е, които не са преследвали такива нарушения. Сега от националните парламенти Хайнака Юрат. Хайнарка, Хайнарка Юрат от Унгарския парламент. На линия ли е? Благодаря, че ми давате дума. Ние отдаваме особено значение на основните права в Съюза, включително върховенството на закона. Доклада е, всъщност разкрива използване на двойни стандарти. Този доклад на комисията е, говори за обективни критерии, но те не са достатъчно прозрачни. Е, обективността им зависи от качеството на изворите на информация. Унгария настоява за обективност и балансираност в За съжаление, комисията не се съобрази с становището, което Унгария представи по въпроса защото в 14-та година имахме два пъти повече нарушения в Белгия, например, отколкото в Унгария. Ние препращаме и към конкретните препоръки за държавите членки за европейския семестър, в които Белгия, Швеция, Холандия не са се съобразили с съответните препоръки. Мисля, че за да работим добре, трябва да работим в взаимно доверие и разбирателство. Благодаря. Сега панелистите по 3 минути всеки. По този начин ще преминем към третия тур дискусии а именно ефекта на е, спешните мерки в държавите членки във връзка с кризата, с пандемията. Професор Пех, имате думата. Съвсем е, накратко. Благодаря. Бе поставен въпроса за възстановяване за, на доверието. Доклада няма за цел това. Комисията през 19 година предложи, е, каза, че ще трябва да е, напрегнем усилията си, за да насърчаваме, да разпространяваме културата на върховенство на закона в Европейския съюз. Тя излезе с конкретни предложения в доклада за 2019, включително е, финансиране за гражданско общество, неща, които националните парламенти могат да направят, така че не е честно да очакваме комисията да прави всичко това, а именно да разпространява и насърчава за върховещата на закона. Това беше препратка към доклада от 19-та. Колкото до е, това, което Свинфелд каза, съгласен съм с нея. В краткосрочен план докладът не дава възможност на е, лаиците да разбират обхвата и естеството на това, което се случва в редица страни, като Унгария, например. Например, рамките на, на унгарския доклад е, е, се връща твърде назад, за да разберем точно какво се случва в Унгария, защото е, Унгария престава да бъде демокрация от даден момент назам. Това е недостатък на доклада. Надявам се, че като се добавят и нови страни, този, отчет, този доклад за върховенството на сгона ще бъде по-обективен и по-пълен трябва да се търси връзката между случаи, когато има, става дума за леки нарушения, като да кажем недостатъчно следства заделени за е, едно или друго и е, там, където е, по един или друг начин отделна партия узурпира властта в държава членка. Тези нюанси не са добре отразени в доклада. Системното нарушение на върховенството на закона в някои държави членки не се вижда така ясно в хоризонталния доклад. С други думи, има какво да се прави. Този доклад е една стъпка във вярната посока, но има недостатъци. Трябва да, да действаме превентивно и да не допускаме нарушение на върховенството на закона. Съжалявам за малко песимистичния ми тон. Сега следващият отговор. Три минути. Сега има думата господин Донати. За да ни кажете няколко думи, господин Сена, да. Виждам, че говорите много добре италиански. Чудесен дебат. Особено когато говорим за върховството на закона. И разбирам какво иска да каже професор Пех в неговото изказване. Всички искаме нещо повече, но смятам, че това е първа стъпка, която е изключително важна, която показва е, че институциите съзнават значимостта на тези принципи. И тези принципи трудно се прилагат в онези държави, където забелязваме отстъпване от върховенството на закона, защото държавите членки много се гордеят за своя суверенитет и наистина не е лесно за Европейската комисия да навлезе в определени сфери, които според определени държави са част от суверенитета им. Нека ви дам един пример. Съдът Европейски съюз начестно каза, че Дисциплинарната камера на Полша не е законно създадена, защото не гарантира независимост, каквато се изисква в принципа на хартата за основни права на Европейския съюз но реакцията в тази страна беше много силна и дори някои твърдят, че съдът няма право да се намесва the... и в организирането на съдебната система. Това е прерогатив на държавите членки и такива правомощия не са предоставени на Европейския съюз. Така че сложен е този процес. Има отстъпване в някои държави членки, както каза професор Пек, но не е лесно да се намесиш. Мисля, че този доклад е важна първа стъпка и ще проправи пътя за други. Механизъм за поставяне на условия е един от тях. Но ни дава и надежда за бъдеще. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Донати, за изказването. Много интересно, много полезно беше да говорим в тази последна част от този блок, който току-що покрихме и така продължавам нататък. А, нали така, продължаваме с последната част на следобедната сесия на тази междупарламентарна конференция. Тук ще обсъдим въздействието на мерките за кризата COVID върху демокрацията, върховенството на закона, основните права, тъй като те са най-важните за нас. И тук имаме много, много уважаеми гости, които ще чуем. Отново времето ни притиска и затова предлагам да не забравяте, че е много важно да спазвате времето, да бъдете максимално точни, за да ни помогнете и да покрием а, всички, да чуем всички, всички въпроси всички въпроси. И така, моля, помогнете ни. Първото изказване е, е на директора на Агенцията за основните права, ФРА, на високо цена на агенция. Това е ФРА или ФРА, директора Майкъл О'Фларти, Флерти. Моля, споделете своите становища и се опитайте да говорите за темата, особено последните месеци, вашите публикации на вашата агенция. Ако можете за 6 минути, ще бъде чудесно. Благодаря много, ще се постарая. Е, почитаеми депутати, е, членове на Европейски и националните парламенти, благодаря ви за поканата. COVID е, едно от най-големите предизвикателства към правата на човека в нашето поколение. Поне в тази част на света ние сме в фокуса, в окото на бурята. Е, все още много работа ни предстои, особено по отношение на социално, но, на економическото е, ти ефект от всичко това. Е, ние ще продължим да издаваме периодични бюлетини за обществеността взаимодействието между човешките права, демокрацията, основните права и COVID, е, е, основният фактор е институцията държава, която да защити здравето на хората. Това изисква от държавата да ограничи някои, от наши, някои наши права на движение, на събиране, на образование, на е, лично пространство. Но Разбира се, това не може да бъде един подход. Това трябва да е подход, който предвижда е, ограничения, но те не могат да бъдат произволни. Те трябва да бъдат в, облечени в съответните законови рамки. Пропорционалността, е, пропорционалността е, е термина, т.е. да не използваме чук, с който, парен чук, с който да щупим орех както се казва. Ще направя някои е, глобални наблюдения предвид е, е, прилагането на този принцип последните няколко месеца. Първо, много ограничения бяха напълно законни, поне в момента, когато са били прилагани или се прилагат в момента. Други са доста проблемни. Например, в началните стадии видяхме пресилени, засилени мерки много други мерки се използват. Е, и е, всичко това е в взаимодействието между пандемията и цифровизацията. Е, не би трябвало да се пренебрегва зачитане на личното пространство, колкото до, до, до управление на данни, свързани с здравето и спазването на е, европейското правосъдие пандемията се отразява различно на различни групи хора. В нашата агенция ние обръщаме особено внимание на следните групи. По-възрастни хора в заведения, хора с увреждания, бездомните, затворниците, членове на малцинствени групи, Рома и други, за които COVID, е, от, отпика на COVID и конфликта с COVID всъщност засяга основни човешки права. И това ме навежда на последната категория, която ни тревожи. Това са групи, които са обект на а, кампании на омразата. Освен Рома, това са евреи и мусулмани, както и някои национални мълцинства, като например в а, китайците в началото. В последните месеци парламентите играят много силна роля те изискват е, ограниченията да бъдат е, преразглеждани непрекъснато от изпълнителната власт. Да има съответно е, клаузи за изтичане на мерките, когато те вече не са необходими. Или препратки на мерките около корона към конституционни права. Това какво предлагам? Първо, парламентарен контрол, непрекъснат парламентарен контрол си остава от решаващо значение. Положението се променя непрекъснато. Оценката за необходимостта и пропорционалността на мерките се променя ежедневно следейки въздействието, не пренебрегвайте взаимодействието между ограничение на демократичните ни свободи и относителното ни безпомощност в обществото. Имам предвид тук взаимодействието между ограниченията и бедността, защото тези, които са на ръба на оцеляването, страдат най-много. И накрая, парламентите трябва да правят всичко възможно опита е, във връзка с правата на човека да бъде винаги на, в списъка на, на изпълнителната е, власт, която взема решения. И след това да помислим ефекта, да не постигнем ефекта от 11 е, септември и терористичните, вълните от терористични атаки след това. Разбира се, може да разчитате на нашата агенция за непрекъсната подкрепа и съвети. Благодаря, господин Флахарти. Да, много е, остро поставите въпроси. Е, това е вашия обичайен стил. Ние го ценим високо и намираме, че е много полезен. Сега следващият изтъкнат оратор, който е много добър мой приятел, Джани Бокикио, председател на Венецианската комисия, който току-що е издал документи, свързани с е, е, законовия ред и които са много актуални за момента. Така, Букикио, Джани Букикио, удоволствие е да те видя отново. би било много по-хубаво да беше тук на живо, но за момента ще се, ще се примирим и с това. Благодаря. Благодаря. Що се отнася до кризата с COVID-19, държавите не бива да забравят какво е важното, а то е преодоляването на пандемията, за да се опази човешкия живот и в същото време да се гарантира минимално въздействие върху демокрацията, основните права и правовата държава. Това не е лесно. Пандемията задълбачи вече съществуващите предизвикателства пред основните права и създаде нови. Правителствата по цял свят се борят да, направят, да намерят баланс между това да защитат правото на здравоопазване на населението и от друга страна да опазят социалното взаимодействие, економическите дейности, които са предпоставки за това да се радваме на тези основни права. Тези извънредни мерки не могат да бъдат обаче претекст за уронване на процесите на вземане на решения от демократичен път, отчетността и така нататък. Дами и господа, Комисията липа, Европейския парламент излязоха с резолюция за въздействието на мерките COVID-19 върху демокрацията. Гордея се, че Венецианската комисия успя да допринесе за тези усилия в резултат на тази криза, поискана от парламента. Господин Сасоли, неговия председател. В нашия доклад казваме, че напълно съзнаваме, че всички действия, предприяти от държавите членки за преодоляване на кризата, неизбежно ще окажат своето въздействие върху демокрацията и основните права. Трябва да се постигне баланс и след това да се върнем към нормалното положение. Задължително е бъдат преразгледани нещата, преразглеждани нещата редовно. Риска за здравето в момента е много висок. В Европа, когато започна кризата, държавите първо взеха, обявиха извънредно положение или пък нещо, друг подход предприеха. Венецианската комисия иска изваредни мерки де юри. Това означава да се декларира формално такова нещо, тъй като така се дават по-силни гаранции. Докато де-факто извънредно положение, а не де юре, в което няма деклариране на също това извънредно положение, там всичко се управлява с обичайното право или обикновените закони, които не дават същите предпазни мерки де-факто извънредно положение може да има там, където има законодателство, което включва кризата, като се залагат целите и при делегирането на властта от законодателната към изпълнителната власт. Повечето държави не може да има ново законодателство, когато кризата в момента е в такива размери. Както е записано в резолюцията на Европейския парламент и нашия доклад, изключително важно е удължаването, когато е нужно такова извънредно положение, трябва да подлежат на а, преглед. Правомощията, които минават от законодателната към изпълнителната, трябва да бъдат пропорционални и да отговарят на заплахата. трябва да бъдат одобрени след това от парламентите. Парламентите трябва да могат да прехвърлят тези правомощия. Това е много важно по време на криза и трябва да бъде запазено. Това означава, че трябва да продължат сесиите на парламентите, дори когато не се присъства лично. Трябва да има необходимите инструменти, така че да има сесии, парламентарни серии, сесии, като се използват видеоконферентни връзки и така нататък. За изборите. Изборите са изключително важен аспект на демокрацията и нашия средносрочен доклад препоръчва при извънредно положение решението да се отлагат избори да бъде направено от националните парламенти и това да бъде, например, за 6 месеца, за някакъв срок. Едно такова забавяне трябва да даде възможност да се фиксира съответна дата и да се дадат нови срокове, като например регистриране на гласоподаватели и предизборни кампании. Освен това, социалното дистанциране пречат на свободното ам, събиране. Затова нашия доклад препоръчва държавите да положат усилия да компенсират тези ограничения, като например се използват социалните медии, традиционните медии, онлайн реклами и дебати. И в заключение, дами и господа, там където тези изваредни положения отговарят на закона, те няма да нарушават по никакъв начин а, положението. Отлагането на избори трябва да се балансира от риска за участие в изборите, както и правото да сформираш мнение. Спазването на принципа на пропорционалността трябва да е субект на независим контрол и съдебен преглед от независими съдилища. Докладът, прият от Венецианската комисия, е средносрочен. Ще продължим да разглеждаме различните въпроси. Тъй като имаме удължено извънредно положение, ще излезем с окончателен доклад и ще го допълним с европейския опит. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Букикио, благодаря за изказването от името на Венецианската комисия, чиято работа се следва редовно и интензивно от комисията Либе. Повярвайте ми. И така, сега нека да чуем Меган Фиджералд, действащ ръководител на ОССЕ и неговия офис за демократични институции и човешки права. Давам ви 6 минути. Yeah, е, Добър вечер. Благодаря за възможността да говоря. Уважаеми депутати от Европейски националния парламент, както казах, за мен е чест да говоря от името на нашата е, служба, в, е, а именно Бюрото за демократични институции и човешки права към ОССЕ ние работим върху отговора към кризата с COVID, който дават държавите членки. До каква степен този отговор се вписва в правните законовите рамки на съответните държави и до каква степен това което се предприема от държавите членки, не представлява нарушаване правата на човека или правата на малцинства, жени, малцинства, роми, мигранти, затворници, трафиканти. Всички това поставя невероятни предизвикателства пред е, всички държави членки. Е, от една страна да гарантират безопасността на населението, да спрат разпространението на корона, на вируса и съответно да не навлизат в е, зоната на правата на човека и нарушаването им решението дали да се бъде обявено извънредно положение не е показател за това до каква степен спешните мерки са адекватни. Обикновено правителства са склонни да се презастраховат. Както казаха дерогациите, някои ограничителни мерки трябва да са временни и пропорционални. Те трябва да бъдат с ограничен продължителност, точно в определен срок, в който те са жизненно необходими. В рамките на пандемията наистина започва да се размива граница между това, кое е абсолютно необходимо, кое е пропорционално. Понякога е, правителства са склонни да предприемат твърде сурови мерки и да ги е, наложат за прекалено продължителен срок – е извънредното положение и правомощията в, такъв, е, в този контекст е, трябва да са образени с Конституцията и с е, разделението на властите. В този смисъл контрола на парламентите е от решаващо значение. Наистина, върху тези мерки трябва да има парламентарен надзор, което означава, че парламентите трябва да бъдат уведомявани за такива мерки, така че те да имат право да ги отменят или одобряват. Но другите изваредни мерки, които се въвеждат извън положението на извънредното положение, с същата суровост не гарантират същия ефект. понякога затварянето, например, закриването на съдилищата или ограничаване работата на парламентите е, също представлява проблем. Особено когато става дума за прилагане на абсолютните права. Както казах, е, пропорционалността е фактор, който трябва също да бъде ограничен в е, времето. държавите членки в тази ситуация съдилищата играят важна роля и би трябвало да започнат да разглеждат и да оценяват извънредните мерки. В много държави членки не са предвидени конкретни срокове при налагане на тези извънредни мерки. Ние разглеждаме и начина по който се прилагат тези мерки в държавите членки. В много държави членки става дума за много сложни законодателни е, мерки, които се преплитат на централно и местно равнище. В много случаи тези мерки се налагат е, след много кратък, прибързан или несъществуващ дебат, обществен дебат, което не дава възможност на обществеността да разбере мерките и да прави разбиране към ключовите институции в държавата. Трябва да се е, избегне това, да се изяснат мерките и да се изтъкне законовото основание и смисъла на тези мерки. Тъй като тук е, има представители, участват представители на националните парламенти, те, аз се питам как е, се отразява пандемията на техния редовен, е, на тяхното редовен процес на законотворчество. За съжаление, ние сме аудитирали редица случаи, в които държави членки са нарушили своите процедурния ред за приемане на законодателство. Особено в случаи, когато става дума за доста успорвани законопроекти. Това какво, това, което научихме от практиката на отделните държави членки днес. Разбира се, ние се стараем да открием добрите практики и да формулираме препоръки на базата на добрите практики. Всичко, което се предприема, трябва да почива върху недвусмислено законодателство, където ясно са описани правомощията на трите власти. Парламентът трябва да, на, да следи подготовката, прилагането и прекратяването на тези мерки изваредни мерки. Изварените мерки не трябва да бъдат произволно вземани от изпълнителните органи. Парламента трябва редовно да проверява уместността, удачността и пропорционалността на налаганите мерки. Трябва да се въздържаме Всъщност, ако парламента се въздържа от е, приемане на закони, които нямат спешен характер, това на практика означава бездействие за парламентите. И накрая, понеже говорим за първия доклад, е, годишен доклад, наистина за мен беше чест, е, че бях поканена да дам мнение на този за този доклад. И мисля, че ние ще помагаме в бъдеще на държавите членки да оценяват подобни закони. Остава ни още един панелист, е, господин Алексис Десвав, заместник председател на Международната федерация за правата на човека. Моля, постарайте се да се вместите в 6 минути, тъй като имаме все още доста представители на националните парламенти, които също желаят да вземат отношение преди, още преди да е, стигнем до въпросите и отговорите. Така че много стриктно се е, е съобразявайте с е, времето. Благодаря, имате думата. Are you there? Can you make it? Alexis Alexis? Yes, yes, I'm here. You are there. Thank you. Merci, Monsieur le Président, et je, suis, je m'exprimerai en français. Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски. За мен представлява голяма чест поканата да участвам в тази среща и да взема ролята като вице-президент на Международната федерация за правата на човека. Всяка европейска страна всъщност се включва в нашата мрежа и е, всъщност е, аз бих желал да благодаря още веднъж за това, че ми давате думата. Когато говорим за правовата държава и особено в санитарната криза, е важно да се върнем към основата. И основата е разделението на властите. Разделението на властите може да бъде нещо много просто, обаче това всъщност са основни неща. И имаме изпълнителна власт, законодателна власт, парламента, тук сме в Европейския парламент и съдебна власт. Всъщност тя упражнява контрол върху съдилищата. Ролята на парламента в законосъобразността на мерките е много важна, защото рискът е да видим инструментализация на санитарната криза от правителствата, които по-скоро са с авторитарна тенденция, да речем в ситуации, каквито сме наблюдавали в Белгия, времени правителства, а и на други места. Това са по-рискови ситуации и също така трябва да се избягва антидемократичния дневен ред и е, това да се прави с цел борба срещу санитарната криза. Тук ролята на парламента е много важен, също и ролята на съдилищата, контрол на мерките и ролята на гражданското общество, гражданските инициативи трябва да се упражнява демократичен контрол. Това е същността на върховенството на закона. Ще дам е, пример с е, вечерния час. В някои страни тази мярка беше приета от правителствата, от е, изключително изпълнителната власт без парламентарен дебат, също носенето на маски, социална дистанция. Е, гражданите разбират това, обаче мерките, които засягат конституционни права, във всички случаи изискват парламентарен дебат и е необходимо националните парламенти, а може би Европейския парламент, да е, проведе такъв дебат, във връзка с правните положения в този случай. Също така мога да посоча, че пандемията не трябва да служи за отслабването на европейските ценности. Държавите членки в своите действия много често се позовават на COVID-кризата, на използване на определени инструменти, да речем процедура по нарушаване. И всъщност, в крайна сметка, това подкопава единството, солидарността на държавите членки и на Европейския съюз и е, очевидно, когато става дума за върховенство на закона и демокрацията, това са важни неща. След това мерки, е, създаване на папка, е, създаване на карти за всички страни, и е, тук се изброяват е, страна по страна. Сега, е, дали това точно така трябва да се направи? Е, не трябва ли да се обърне внимание на най-уязвимите в обществото? Ще ви цитирам някои категории. Това са първо възрастните хора. Аз мисля, че нашите държави са забравили възрастните хора в е, политиката, свързана с коронавирус. Е, когато става дума за старческите домове в Белгия, във Франция, на други места, там трябва да се обърне внимание на тези възрастни хора, на техните права. Нашите родители са това. И а, е, ние също ще станем възрастни. Това не бива да го забравяме. Трябва да не забравяме и а, е, персонала, който полага грижи за тях. Трябва да се упражнява външен контрол. Е, сега да не забравяме и е, бездомните в е, Бруксел, за 10 дена беше издаден атестат за лица, които а, са бездомни, за да не могат да бъдат спирани от полицията, трябва да си помислим а, върху тези въпроси. Мигрантите с затварянето а, на границите също могат да попаднат в такива ситуации. Всички ситуации, които съществуваха преди коронавируса, се утежниха с настъпването на кризата. Също така Фронтекс и действията в средно в Средиземноморието. Можем да говорим тук и за младите хора, за хората с обрежданията, за хората от трудните квартали, проблематичните квартали и младите хора там. И всъщност нарушаването на основните права и на свободите не покрива проследяването на контактите и всъщност Брюкселският парламент взе мерки в тази насока. Въпросът с вексините всъщност е, е кой всъщност трябва да ги получава. Трябва обаче да мислим и за света след това. Това ще бъде по-различен свят. Ще трябва да се инвестира отново в устойчиво и инклюзивно развитие, повече солидарност на европейските граждани, като се обърне внимание на по-слабите. И това минава през финансова справедливост, така че економическите и хуманитарните разходи да бъдат споделени правилно и е, също така болниците, които са в трудности, е, те трябва да получат средства. Въпросът се поставя е, и на европейско равнище по отношение на въпроса и а, вашият европейски депутат Пиер Ротору поставя този въпрос също и държавите членки а, всъщност като че ли се надпреварват а, да намаляват даниците върху предприятията и тук мисля, че трябва да се намерят по-добри мерки и накрая върховенството на върхона, това е набор от правила, това е а, конвенция за правата на човека, това е съгласие за правата на човека и а, е, ние трябва да спазваме а, е, тези права, трябва да обърнем внимание на гражданите, които са в по-язвимо положение и а, е, всъщност това е особено важно в условията на криза и трябва да бъдем много внимателни. Също и Европейския парламент да изпълнява своята роля и националните парламенти като не бива да се забравят тези цели, правата на човека и е, свободите. Благодаря за вашето внимание. Now, let's hear from the... Сега ще дам думата на депутатите от националните парламенти, преди да започнем с отговорите и въпросите. Първо, от Франция, Вансел Бро, от Националната асамблея на Франция. Заповядайте, господин Бро. Premier les boutons. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи колеги от националните парламенти, COVID-кризата постави много предизвикателства пред основните права. Кризата идва в един момент, в който милиони хора си задават въпроса какво трябва да се направи. Те трябва да осъзнаят своята демократична роля и това, че са носители на основни права. Всички държави членки взеха рестриктивни мерки, мерки, които ограничават свободата по време на пандемията и Франция не прави изключение. Тези мерки е, всъщност е, се отразяват на демокрацията, на е, правовата държава и също така извънредното положение. Там също бяха взети някои мерки и в Обединеното кралство, които могат да засегнат принципите на правовата държава, също Унгария и Харватия, ние като парламентаристи трябва да следим за спазване на съразмерност на мерките, на пропорционалност, що се отнася до мерките в извънредно положение. Това беше подчертано в различни изказвания и най-вече на председателя. Във Франция по време на първата вълна на епидемията имаше въпроси, е, свързани с е, изборите, които се проведоха тогава и е, всъщност ние трябваше да вземем решение за баланс между санитарна защита и риска да не бъдат проведени такива избори. И всъщност какъв парламентарен контрол може да се упражни в такава ситуация? Наистина това са трудни мерки, ние ги разбираме и трябва да се види дали отделните мерки са основателни и пропорционални и ефикасни. Тук парламента трябва да играе своята роля и е, всъщност е, ние не можем е, да допускаме нарушаване на върховенството на закона, макар и времето да е ограничено. Също така да има ограничения на свободата на пресата и свободата на словото. Ние трябва да бъдем абсолютно бдителни тук. И искам да приключа, като казвам, че е, всъщност е, контрола от страна на Европейския съюз е много важен по отношение на основните права и а, е, тук се поставят два основни въпроса за парламента и за съдебната система. Трябва да има ефикасен контрол, трябва а, е, да а, е, се следват принципите на съдебната система, защото иначе мерките от извънредното положение могат да нарушат свободата и а, всъщност а, може да се жертва по този начин върховенството на закон. Парол а месие Жан-Ив Леконт, Леконт de Sénat de Жан Ив Леконт е, от Сената на Франската република, но ви казвам, много е важно да спазвате регламента за изказване, защото е, имаме още е, три кръга на дискусия и след това ще има обмен на мнения, въпроси и отговори и накрая вече окончателни изказвания на поканените е, гости. Господин Жари Флоконт от е, Сената на Франската република, давам ви думата. А той не е свързан. Ага, entonces nos eh, pasamos a Fernando Adolfo. Минаваме към Фернандо Адолфо Готиерес Дие от аз член на Конгреса на испанските депутати. Дали сте се включил? Успявате ли? Чудесно. Добър ден, благодаря много, че ми давате възможност да взема участие в тази важна дискусия. Става дума за това, че се е, обсъждат данни, по които можем да си помислим. Е, в Испания също е водена подобна дискусия във връзка с върховенството на закона. Е, през този мандат ние също говорихме за възможността опозицията да може е, по разумен начин да взема думата във връзка с съответните мерки, свързани с пандемията. Аз мисля, че на 14 март. Тогава бяха въведени редица мерки и е, когато тези мерки бяха въведени, беше създадено и специално законодателство, т.е. бяха приети особени закони, бяха променени с тях стандартните процедури. През последните месеци тъй като имаше още заразявания, бяха наложени и други мерки, да речем първо за 15 дни, както се предвижда по закон, но се предвижда и удължаване до 6 месеца. Този период е много дълъг, просто защото парламентът по това време не може да работи пълноценно и затова ние се обърнахме към комисията и помолихме нещата, изобщо всички тези мерки да бъдат в съзвучие с върховенството на закона. Аз се опитах да способствам за приемането на закон, който води до там, т.е. следствие на който квалифицирано мнозинство да решава за заемането на съдийските места. Включва се и опозицията. След това мога да посоча, че беше въведен и закон за замяна на квалифицираното мнозинство с абсолютно мнозинство. Правителството спря този законопроект, обаче не го е свалило от, от дневния ред. На 5 ноември, съвсем скоро, правителството даде повод за приемане на наредба, с която се създава постоянна комисия срещу дезинформацията и една от целите на тази комисия е защита на свободата на словото и на демокрацията в медиите. Това доведе до известна загризеност в Испания. Създаваме впечатление, че правителството, създава се впечатление, че правителството е това, което трябва да оценява свободата и демокрацията. Ние на национално равнище като опозиция се опитваме да се включим, за да действаме срещу тези мерки, които ограничават върховенството на закона в нашата страна. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Жанфил Жан-Ив Леконт. Тук ли сте? Свързан ли сте? Благодаря за това, че ме поканихте на тази среща. Както казаха някои от вече изказалите се, санитарната криза води до нарушаване на свободите и най-вече това е свързано с медицинските мерки, достъп до правосъдие, правото на защита и също така са изменени редица законодателни мерки, за да се адаптира закона към контекста на санитарната криза. И е, също така дневния ред, електоралния дневен ред беше е, променен. И е, всичко това, което е свързано с цифровизацията в този период, също представлява риск за личните свободи. И всъщност тук става дума за суверенитета на народа, на парламента. В крайна сметка ние се намираме в период, в който правителствата наистина не могат да направят твърде много срещу тези предизвикателства. Трябва мерките да се обсъдят и след това да се приемат. И там, точно в този процес се изразява суверенитета на парламента и народа. Някои мислят на ниво правителство, парламентът в подобна ситуация не представлява проблем. Той е, трябва да бъде част от решението. Там трябва да се обсъждат предложените решения, така че те да се приемат от населението и да бъдат ефикасни. Така че е, в крайна сметка е, мога да посоча, че върховенството на закона изисква парламента да се произнесе. И по време на този период по-голяма част от държавите членки като че ли не спазиха правилата за свободата на движение и е, също така е, някои други принципи. Що се отнася Франция, аз искам да посоча, че е, имаше една карикатура на Петата република, много лична власт упражнявана от парламента. Той съобщава през медиите мерки, е, които са различни от тези, които предлага на парламента. И е, всъщност е, След това не се даде никаква възможност за ратификация. Имаше дебат в Сената и националното сравнание за парламентарния контрол за продължителността, която ние бихме приели на извънредното положение и неговото удължаване. И това за да се отговори на наредбите, които се издават. Ние всъщност искаме нещата директно да се впишат в закона от парламент парламента, а не да се злоупотребява с нашите правомощия. Националното събрание всъщност като че ли там бяха прехвърлени правомощията на изпълнителната власт. Изпълнителната власт използваше редица дрони, много голямо количество дрони е, по време на най-тежкия период март-април. И тази ситуация се установява в много страни. Един от е, сенаторите на Франция посочи това. В Полша също има такива е, явления и е, е, полското правителство, например, посочва това и в крайна сметка с това се нарушава върховенството на закона и независимостта на правосъдието. Също по време на локдауна се нарушават и някои права на жените, нарушават се и други права на членовете на обществото. И е, това е всъщност, което искам да посоча в е, Франция, където е, парламентът играе своята роля, най-вече горната камера, но е трудно. Благодаря. Сега преминаваме към дискусия. Как... Както направихме и по-рано, започваме да даваме думата на колегите Имаме представители на националните парламенти, а след това ще имаме и представители на Европейския парламент. Много ви моля да спазвате времето за всеки един от вас, за да може всички да се изкажете. И след това се връщаме към панелистите, които ще имат последната дума, след като са ви изслушали. слушали. А, искам да ви припомня, че преводачите ще бъдат тук с нас а, до края на времето, което е заделено. Деметрис Деметрио от а, Кипър. Можете ли сега да се включите за минута и половина? Вие не сте свързан. Марсия Пасос от Португалия от Асамблеята на Републиката. Марсия Пасос, там ли сте, свързана сте, заповядайте. Благодаря. Добър е, вечер е, на вас лично и на всички участници в тази дискусия. COVID-19 удари тежко Европа и това ще остави следи в историята на човечеството. Основните права, върховенството на закона, това са основните стълбове на нашите общества и е, тук е, трябва да се следват също и принципите на пропорционалност, е, клаузите на международното право и така нататък. Португалия наложи мерки, които засягат до някъде основните свободи и Всъщност това може да става само в извънредно положение. За първи път в португалската демокрация въведохме такива мерки на 18 март. Два пъти бяха обновени тези мерки, последно на 6 ноември. Демокрацията, нейните принципи трябва да се респектират, е, също така и правата на човека. Не може да се нарушават е, тези права и въпросът е, е дали Европейската комисия ще вземе съответни мерки. Но факта, че провеждаме това заседание е достатъчно силен знак. Сега от ТНП Европейския парламент. Колегата Итвеги, свързан ли сте? Заповядайте. Майк, the mic, please, we don't... Не ви чуваме. Виждаме ви, но не ви чуваме. Now we don't see you either. Now <laughs> you back. Отново ви виждаме, но микрофона ви не е включен. Искаме да може да ви чуем. Apparently there is a problem. Явно има проблем, колега. Може би да включите и да изключите микрофона. Чувате ли ме? Евентуално да си извадите слушалките. Сега чувате ли ме? Не, не. Не ви чуваме. Вижте, това ще направим. Ще направим рефреш от тук и ние ще се свържем с вас. Довиждане. Продължаваме нататък. София Волоптези от Гърция. Там ли сте? Свързана ли сте? Свързана сте. Я, е, господин председател. Добър ден на вас, добър ден и на всички. Аз искам да посоча, че за съжаление по време на последната дискусия член а, на Европейския парламент посочи, че има нарушение на върховенството на закона в Гърция. В а, нейната партия като че ли нещата не изглеждат по този начин. Сега няма смисъл да се спирам на доклада, ще говоря за пандемията. Гърция каза, че пропорционалността е много важен принцип още от самото начало и това се отразява в конкретните мерки, които се представят непосредствено на парламента и се контролират. Така че, е, в крайна сметка, след този контрол се приемат от е, парламента. Парламентът винаги е функционирал в Гърция още от първата вълна. Имаше добро сътрудничество с е, научната общност и течеше информация към гражданите, така че те бяха винаги информирани за мерките, за да могат да действат отговорно. Благодаря. Искам сега да се обърна. Сега слушам ви. Не можете да се свържете. Не ви чуваме. Ще ви се обадим тогава. Изчакайте допълни още няколко минути. Надявам се да може да се изкажете. Катерина Киничи е сега. Там ли сте? Госпожо Киничи, готова ли сте? Свързана ли сте? Или, или няма да стане? Катерина Киничи? Госпожо Киничи, там ли сте? Но ла ведямо? Не ви виждаме. abbiamo saputo che La sua camera non funziona. Вашата камера не функционира, микрофона също ви не функционира. Добре, нека да преминем нататък към Реню Софи Интвелт. Реню Софи Интвелт, свързана ли сте? Надявам се. Да, свързана съм. Благодаря. Не можах да следя целият дебат, защото работя и в друга комисия по същото време. Много се радвам, че имаме резолюция по дневния ред на пленарното заседание, защото във всички държави членки такът дебати за мерките, които се предприемат и тяхното въздействие върху основните права, върху свободите, върху демокрацията. И не се налага да бъдеш антиваксър или да бъдеш против системата като цяло, за да задаваш критични въпроси. Ако сме сериозни за защита на демокрацията, на основните права, е, мисля, че точно във времена на криза трябва да задаваме въпросите дали наистина това е правилната мярка, дали има альтернативи, които не са толкова инвазивни или а, е, нарушаващи. Мисля, че всички от нас говориха по този въпрос. Някои правителства цинично използват положението, за да така, укрепят хватката си над населението и да затворят устата на критиците. Дори в държави, където това не се случва, има драконовски мерки и човек се пита дали има медицинска необходимост, няма ли друг начин да се постигнат същите резултати по друг начин. Като Европейски парламент смятам, че ние трябва да дебатираме мерките, които ние предприехме за нашето функциониране, защото по-настоящем целият Европейски парламент функционира онлайн, поне работим до известна степен, може да се каже, и е съвсем ясно обаче, че това не може да замени реалните ни срещи и не мисля, че сме имали много дебати за това. И това е иронично. Дори не сме сложили крайна дата на прекратяването на физическата ни присъствие в парламента, а искаме парламентите в другите държави да го направят. Може би е добре да говорим тази седмица и по този въпрос. И накрая, господин председателю, смятам, че това са теми, които се реши, е, обсъждат много активно от европейските граждани във всички държави членки и затова смятам, че нашия парламент отговаря на вълненията на гражданите. Благодаря. Сега не знам до господин Хедвеги най-накрая ще може да се включи, ще видим, но продължаваме с Силвия Спорек от Зелените. А, не, няма я. Ами тогава Никола Прокачини. Там ли сте? Свързан ли сте? Никола Прокачини. Господин Прокачини, свързан ли сте? Явно сте свързан. Май сте свързан наистина. Да, господин председател, благодаря ви. Ще кажа следното. Трябва да кажа, че пандемията на коронавирус беше наистина най-голямото големия срам в света, на Европа от войната до сега. И имаше някаква полза все пак от нея, мога да кажа. Тя събуди а, да видим, събуди ни и сега все повече забелязваме нарушенията на правовата държава. Това, което забелязваме ние, е, че някои правителства, които когато се приемаха ужасяващи мерки, които отнемаха основни права на гражданите, включваха, но те постоянно говореха за правителството, за народа, например, в Унгария, докато в други случаи правителства които напълно игнорираха не само малцинствата, но и с целия си парламент при приемането на същите мерки. Тези правителства изведнъж дадаха възможност да им направят това, без някой да им каже, че това не бива да се прави. Мисля за Испания, най-вече Италия, която познавам добре, където правителството прави административни актове, въобще не се обръща към парламента и така се ограничават правата. Всички основни конституционни съдии осъждат тези, при, този подход. Трябва да кажа следното и да попитам следното. Как е възможно европейските институции да не потърсят официално отговор от държавите членки и защо не им кажа, че трябва да включват националните парламенти, когато приемат определени мерки, които ограничават свободата на гражданите, макар че, разбира се, в случая това е оправдано. Благодаря ви. Аз ви благодаря, господин Прокачин, и сега давам думата на Малин Бьорк от ГОЕ. Малин Бьорк, свързан ли сте? Готов ли сте? Малин Are you connected? На линия ли сте? Имаме ли връзка? Да, Малинберг. Благодаря. Благодаря и на изказалите се преди мен. Няма да повтарям казаното от гостите, експертите и депутатите е, за това колко е важно да възстановим е, ролята на парламента, ролята на медиите, на обществото и на съдебната система, разбира се, след локдаун. В някои страни наистина принципите на пропорционалността не са спазени и недискриминацията също. Сега това се отразява и върху основните права. Разбира се, казаха го и други. Т.е отива се по-далеч от е, основната цел борба с пандемията. Виждаме в страни като Угария и Полша, имаме е, и е, удар срещу ромите, които са, влизат в ролята на изкупителна жертва. Такива явления трябва да се заклеймяват, разбира се. Сега положението на беженците бяха в Лесбос и е, наблюдава хората, особено отговора им на, на COVID. Тези хора бяха поставени зад огради, е, телени от телена мрежа, бодлива тел. Това е вид изолация и това е очевидно нарушаване на основни права. Така че проблема с основните права трябва да е част от пакета, който е, на права, които трябва да бъдат възстановени и то в дадени времеви граници. Трябва да има срокове. Изглежда е, връзката ни е възстановена с е, Хидвеги, така че не. Какво става наистина? Ужасно съжалявам. Все още не ви чуваме. Дали нещо, микрофона или самата уредба, натискате съответното копче, не функционира. Не ви чуваме. Преди време ви чух, но в момента не. Съжалявам, ужасно не ви чуваме. Киничи, Катерина Катерира Киничи, връзката с нея, получава ли се? Катерина Киничи и с нея. Мисля, че не ви е включено нито камерата, нито микрофона. Нищо не ви е включено. Не знам дали ме чувате вие. Сега микрофона ви е включен, така че не ви виждаме. Ще е възможно ли да ви видим? Ще е възможно ли? Ерла. Possibile. Bisogna premere il bottone della camera anche. Трябва да натиснете бутона за камерата, както е ясно, че натиснахте бутона за микрофона. Тирми, президент. Да, а, Сега става ли всичко? Да, да, да. Ето сега имаме вече чудо се случи. Да, наистина, чудо. Благодаря ви, председателю. Аз искам да благодаря на нашите гости, които всички подчертаха как е, е необходимо да се приемат мерки, които са извънредни от държавите членки, за да се изправим пред тази ужасна пандемия. Но винаги трябва да се спазват принципите на демокрацията, записани в нашите актове и трябва да има пропорционални мерки, временни мерки. Доктор Флайерти говори за най-уязвимите групи и които в крайна сметка в тази ситуация са под най-голям риск, защото техните права са най-ограничени. Спомена се също задържаните в, или затворническото население, лишените от свобода. Искам да добавя сред тези групи и децата като цяло, защото за съжаление затварянето на училищата всъщност 32% от учениците загубиха възможността си да се учат. Това също е основно право. Трябва да учат сега от разстояние, тъй като няма други инструменти. Вече го каза и доктор Фларти, необходимо е да има надзор на парламента, когато се говори за мерки, какъв вид мониторинг приемат отново въпроса ми е към доктор Флаерти, за да се извършва надзор на този профил, особено, що се отнася до най-слабите е, населението. Пак опитваме с господин Отвеги. Не, не, не ви чуваме, не. Съжалявам, нещо става. Е, не знам. Съжалявам. Добре, времето ни така или иначе свършва. Наближаваме края на нашето заседание. Кой иска? Кой? Маля си Звеги, да, да. Ако успее, да. Господин Хедвеги, ще успеете ли? No. I'm sorry. Много съжалявам, не ви чуваме. Съжалявам, има технически проблем с уреда ви, защото направихме всичко възможно да ви включим. Мисля, че ясно го виждате. Не става. Съжалявам много, Балаш, не те чуваме. И така, наближаваме края на нашата програма. Има още един депутат, готов да се изкаже от зелените. А, сега те чуваме. Да, да, да. Ето, чухме те. Чухме те, чухме те за малко. Сега може ли? Опитай. Чувате ли ме? Да, да, чуваме те. Чуваме те, сега те чуваме. I cannot hear now anybody. Do it, we hear you. Чуваме ви, хайде, говорете. Аз не ви чувам сега, но ако вие чувате мен, ще говоря. Да допуснем, че ме чувате. Нистина, изваредна ситуация е в цял свят ситуация, при която живота ни бъде, живота ни е предефиниран, да се надяваме, че това е само временно. Ние сме свикнали и приемаме зададеност основните права и така нататък. И много странно ни изглежда, когато не получаваме нещо на момента. В такова положение да се прибягва до извънредни мерки и да се ограничават някои основни права, за определен срок е неизбежна мярка. Разбира се, ако трябва да има ключови гаранции за пропорционалност, нашата страна непропорционално е обект на критика. Това, което е важно и трябва да бъде, да служи за основа на нашите действия, държавите членки да действат в духа на своите конституции – сега сме в е, е, средата на втората криза, която се оказва дори по-тежка. В е, някои държави, Унгария, например, ние сме обект на непропорционална критика. Опрекват ни в непропорционални мерки, но в крайна сметка се оказа, че сме били прави. Въпросът ми е как можем да намерим баланса между основните права, но и използването на пандемията за идеологически атаки срещу инакомислящи. Надявам се, че този път ме чухте. Благодаря. Сега да опитаме Силвия. Силвия Спорек. Тя не е свързана. Тогава даваме отново думата на панелистите ни за заключителни коментари. Много скоро ще излезем от е, границите на определеното ни време, така че две минути и половина най-много за всеки да се надяваме, че ще успеем. Директор е, Флаерти, окончателни е, бележки, коментар, реакция или... Да, благодаря ви, господин председател. Първо на госпожа Кеничи за мониторинг. Имаме на място, ние излизаме с периодични бюлетини с ударение върху основните права в контекста на пандемията и особено с фокус върху най-уязвимите групи. Следващия бюлетин ще излезе в следващите две седмици и още един ще има до края на годината седем общо с един посветен, един посветен на ромите, един на мигрантите. Второ, последната, което чухме за идеологията и така нататък. Едно от явленията, с които се сблъскаваме сега, че понякога ние отстояваме основните права на хора, с които сме несъгласни. В трябва да защитаваме свободата на събиране, на израз е, в е, съответните рамки, разбира се. Моля, не подценявайте действията на парламентите. Ние следим ангажимента, ангажираността на парламентите от миналия, е, от февруари. Впечатляващи са техните действия. В 17 държави членки сме проследили това и там е похвална дейността им. И накрая гражданските права. Да не забравяме обаче и социално-економическото въздействие на кризата. Този ефект ще бъде огромен и това е, с равна е, мяра ще се отрази и върху правата на е, основните права и правата на човека в наш, на нашия континент. Сега Джани Бокикио, ако бихте реагирали също за две минути и половина. Да, Хуан Фернандо. Тази криза, може би според мен, няма да бъде последната. Ние проучихме ситуацията в много държави, проучихме също и разпоредбите от е, конституциите на държавите членки, също така и от съответните закони. Има множество инструменти, които могат да бъдат използвани и са използвани, както посочи госпожа Фиджералд. Има добри практики, има и лоши практики. Аз мисля, че ние трябва да постъпим така, че след COVID е, да е, не настъпи пак бизнес as usual. Трябва да използваме кризата, за да създадем баланс. Ние въведохме в Венецианската комисия една обсерватория във всички държави членки, за а, да се проверяват а, мерките срещу кризата. И а, мога да посоча, че ние можем и трябва да обединим нашите усилия, Европейския парламент, Венецианската комисия, Агенцията за правата на човека, за да се опитаме да създадем списък от критерии, които могат да бъдат полезни при следваща криза от дадена пандемия и може да става дума за природни бедствия, причинени от климатичните промени, така че трябва да създадем такива критерии за действия след е, кризи, така че да гарантираме по най-добър начин защитата на е, основните права и правата на човек. Благодаря е, на Жани Бокико и признателност още веднъж към Венецианската комисия до следващия път. Госпожа Фиджералд Имате две минути и половина за заключение. For... Благодаря съвсем накратко по мониторинга. Както и нашите колеги правят, ние също следим много отблизо как се отразява всичко това върху маргинализираните, недостатъчно представени групи. И Споменахме тук мигранти и други малцинствени групи. Съгласен съм с колегата от Венецианската комисия, че всичката тази пандемия ни предостави една много положителна възможност да огледаме правните си уредби и да ги коригираме където е нужно. тези проблеми са зашували и преди, но просто а, кризата сега ги извади на преден план, тя ги изостри. Това поставя сериозни предизвикателства пред комисията и държавите членки и парламентите на държавите членки. трябва да огледаме и практиките на различните парламенти, защото, както господин Олире каза, много от тях е, вършат чудесна работа и направиха, е, свършиха чудесна работа в е, месеците след избухване на пандемията. Ние се работим по най-добрите практики, анализираме ги и ги извеждаме пред скоби, за да послужат на други. Много важно е да не спира законотворчеството в е, този период. Институциите трябва да продължат да работят е, в е, този период на криза. Гос... Благодаря, госпожо е, Фиджералд. Последна. Две минути и половина за господин Десвев. Възможно ли е за вашите заключителни думи? Да. Благодаря много. В заключение искам да посоча два аспекта. Ние видяхме, че приятите мерки всъщност пораждат въпроси. Много често те се вземат от правителствата, от министрите, заедно с експертите. И най-високото качество на мерките, които са взети е, в интерес на гражданите за борба срещу вируса, всъщност е, не е прозрачността. Ние видяхме в е, редица страни действия на лобита от определени сектори, кои сектори да останат отворени, кои не. И гражданите не можаха да разберат много неща. И аз мисля, че точно тук, с което се присъединявам към изказванията на парламентаристите по време на тази дискусия, че трябва да се е, засили дебата в Европейския парламент, е, в националните парламенти с е, различните представители на политиката, така че да може да се гарантира повече прозрачност за население и правителството да може да приеме тези трудни мерки за борба срещу вируса. И всъщност аз казах, това са трудни мерки, става дума за политически избор, който трудно може да се направи прави, защото всъщност засяга основата на нашето общество, правото, свободата, обаче ние имаме насоки тук, имаме инструментариум, за да можем да се справим с кризата и този инструментариум, това са основните права, основните свободи, правовата държава, принципът на пропорционалност, на необходимост, на целесообразност и тук трябва да се увеличи ефективността на парламентарната дейност на базата на подход, който се базира на тези основни принципи. За налагането на тези трудни политици днес аз не съм много съгласен с унгарския парламентарист, който каза, че по всъщност се използва санитарната криза, за да се критикуват някои държави повече от другите. Не, това не е вярно. И е, тъй като има правителства, които се възползват от санитарната криза, за да ограничават правата на човека е, и основните свободи, в крайна сметка точно тези правителства е, се. Е, оплакват от другите правителства, че инструментализират кризата, за да ограничават правата. Аз мисля, че парламентаристите трябва да следят работата на правителствата, парламентаристите е, трябва да се фокусират също върху партиципативната демокрация, така че да се засили в крайна сметка парламентарния контрол, който ще изисква е, от правителството отчетност, защото е, точно това съответства на парламентаризма и принципите на правовата държава. Благодаря, господин Дезмев. Сега преминаваме към последната част от тази дискусия, от тази сесия. Тя вече не е след обедна вечерна. Искам да благодаря на всички вас, членове на националните парламенти, на Европейския парламент, които активно участваха в тази среща и особено панелистите, гостите, е, оратори. Благодаря ви за това, че е, се включихте, че обогатихте нашата дискусия. Ние вече сме въвели тази практика, така наречените междупарламентарни конференции и следвайки сценария на комисията Либе при такива случаи, аз искам отново да им благодаря за това, че ни помогнаха да поддържаме жива тази традиция въпреки тези е, много е, сложни условия, никак не беше лесно, технически проблеми имахме, е, е, е загубена връзка, опит, е, грешка и опит и, и така нататък, но в крайна сметка успяхме и аз ви благодаря за интереса, който проявихте по този въпрос, който е от жизненно важно значение. Правовата държава, основните права, демокрацията е, понеже сега е много актуален въпроса с условията именно е, сега е в е, пробен период този документ за условностите. Ще имаме годишна финансова рамка, различните фондове, условията, което предполага един цикъл на мониторинг на спазване на правата. Така че тази среща имаше наистина изключително важно значение за поддържане на европейските ценности на, на ниво. Надявам се, че това ще бъде само един жалон по пътя на нашето продължаващо сътрудничество в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря и на преводачите. Вместихме се във времето, е, може би с една-две минути просрочихме, но мисля, че е, ви е, се вместихме и ви благодаря. Е, приятна вечер на всички.